Buenos días. Bonjour. morning. Добър ден. Моля да вземете местата си, за да започнем работа. Започваме с точка първа. Приемане на дневния ред. Няколко бележки от моя страна. Точка 13, свързана с предложението за сливане между СЕПОЛ и Европол се отлага, тъй като господин Банфи не може да присъства. Точка 14. Посещението в Кипър също се отлага. Ако няма възражения, приемаме дневния ред и преминаваме нататък. Преминаваме към точка 3. Състояние на текущите между институционални преговори в рамките на законодателните процедури. Това трябваше да бъде точка 3, само че госпожа Оана Антонеско не присъства. Тази сутрин я няма. Става въпрос за предложението за директива относно правото на достъп до адвокат. Аз ще ви кажа какво се случва с преговорите, тъй като госпожа Антонеско отсъства. Вчера се проведе шестия тристранен диалог. Резултата можем да приемем за положителен. Има напредък във връзка с позициите на съвета и на парламента. Те се разминаваха значително в началото. Сега бавно се приближават една към друга. Има обаче няколко аспекта, които са важни за парламента. Например, поверителността на разговорите с обвиняемия и заподозрения от една страна и адвоката от друга страна. Председателството смята да подложи този въпрос за разглеждане в Корепер на 27 март. Другия важен аспект за нас е дерогацията, свързана с нарушаването на някои права с други думи, дерогацията във връзка с достъпа до адвокат. Продължават разговорите с цел постигане на споразумение в близко бъдеще. Следващия тристранен диалог ще бъде през април в Страсбург. Ако се наложи, ще има и през май. Така стоят нещата по отношение на досието за достъпа до адвокатска помощ. Преминаваме към точка 4 ключови информационни документи. Господин Диас Демера. Благодаря, господин председател. Много бързате тази сутрин и това не е нещо лошо само че искам да се върнем малко назад. Точка 3. Какво се случва с между институционалните преговори в рамките на законодателните процедури? Позволявате ли да се върнем малко назад? Искам да поговоря за делегираните актове и актовете за изпълнение в законодателната процедура. Мисля, че те трябва да се споменат. Знаем каква е позицията на комисията относно делегираните актове. Знаем и каква е позицията на парламента. Тя е пределно ясна. От друга страна, съвета е в нещо като задъна на улица, импас. Понякога казват да, понякога не. Аз искам да поговоря в частност за регламент 539 наклона черта 2001. Ние бихме искали да се гласува на 8 по този текст. Искаме обаче да се запази възможността за делегирани актове по два елемента. Временното замразяване на мярката и реципрочността. Каква е идеята тук? Идеята е парламента да бъде единен и в същото време да се гарантира стабилната позиция в преговорите. Това е всъщност моето искане. И сега искам да кажа няколко думи за използването на делегирани актове е, между институциите, председателя. Всъщност не виждам никакъв проблем. Отчитаме вашето искане. Можем да следваме пътната карта по отношение на регламент 539-2001. Проблема за отношенията между комисията и парламента беше разгледан на миналото заседание на председателите на парламентарни комисии. Имаше едно такова неофициално заседание. Идеята беше да разгледаме цял набор от досиета, по които има проблеми, около 70. Точно по това досие няма кой знае какви затруднения. Другите комисии имат повече проблеми, като комисията по околна среда, например, но ще имаме предвид естествено вашето предложение. Днес ще има заседание на координаторите. То трябва да започне в 11.30. Има специални срещи днес и утре. В 6.30 има среща по отношение на Шенген, блокирането на процеса. Координаторите ще се съберат в 11.30 и ще обсъдят проблема с делегираните актове. Ще се обсъдят и разговорите, които би трябвало да проведем в рамките на, на редовното заседание на дневния ред. Отбелязваме си вашето искане и на заседанието на координаторите координатора на НП ще ни каже какво решение е, трябва да приемем. Председателя продължава. Благодаря. Благодари и господин Диас Демера. И сега отиваме на точка 4. Аз всъщност е, се опитах да оповестя началото на дискусиите по тази точка. Става въпрос за основните информационни документи за инвестиционни продукти. Докладчика по установище е колегата Петро Константин Лухан, който е тук. Нека да спомена, че на заседанието на 21 февруари господин Лухан представи проекта на становище. Крайният срок за внасяне на изменения беше 28 февруари. 35 изменения са внесени. И ако ги добавим към вече съществуващите се получават 48 изменения. Сега ще започнем разглеждане на измененията и ще гласуваме в комисията на 8 април. Ще дам думата на докладчика, след това на колегите на комисията и на съвета. Господин Лухан е първи обаче. Благодаря, господин председател. Докладът е доста технически по своя характер и нашата задача е да излезем с становище по него. Става дума за предложение за регламент на Европейския парламент и Европейския съвет за инвестиционните продукти. Основната комисия е Комисията по економически и парични въпроси но все пак се засягат и теми, свързани с основните права, за това е необходимо становище от нашата комисия. Предложението има за цел да подобри прозрачността на инвестиционните пазари за инвеститорите на дребно. Този тип продукти, които се предлагат на тези пазари, стават все по-сложни и за инвеститорите е трудно да ги оценяват и сравняват. Предложението създава по-ясни правила и очертава задълженията на финансовите институции във връзка с основните елементи, които трябва да бъдат включени в информационните документи – Дава се и повече възможност за ответните органи да санкционират нарушенията на тези инструменти. Както казах, Комисията по економически и парични въпроси е водеща тук, а нашата задача е просто да разгледаме техническата страна на въпроса за да се направи връзката с правата на европейските граждани и основните права като цяло. Говорим по-конкретно за инвестиционни фондове, структурирани продукти, които се предлагат на дребно и някои типове за страхователни договори, които се използват за инвестиционни цели. Както вие казахте, бяха подадени 48 изменения. Не всички от тях имат пряка връзка с доклада, а с становището на Либе, но а, въпреки това а, а, аз приех тези изменения. Става дума по-конкретно за изменението на господин Вайден Холцер. Голяма част от тях не са свързани конкретно с правомощието на комисията Либе, но все пак имат за цел да, да увеличат защитата на потребителите. С господин Вайден Холцер ще обсъдим нещата заедно, двамата, за да видим какво можем да направим. Господин Тавареш също изготви някои полезни изменения. Вече обсъдихме компромисите с неговите сътрудници. Така че нещата вървят и, както казах, на 8 април ще можем да гласуваме по доклада. Това е. Ако комисията има да каже нещо, бих се радвал да чуя е, коментарите. Благодаря, господин Лухан. Сега е време за дискусия. Първо трябва да изслушаме депутатите, и след това даваме думата на комисията. Господин Бронс, заповядайте. Благодаря. По отношение на съдържанието по същество, е, да, когато се продават инвестиционни продукти, е, трябва купувачите добре да разбират е, какви са рисковете, свързани с тях. Тази защита обаче, според мен, е по-добре да се предоставя от държавите членки, защото те много по-добре разбират какво трябва да се обясни на предоставящите продуктите и на клиентите. Докладчикът твърди, че смята, че е по-добре разпоредбите да приемат формата на регламент. Моят отговор е а, следният. Ако изобщо трябва да има законодателен текст на европейско равнище, нека това да е директива, за да може държавите членки да имат а, малко повече възможност за гъвкавост. На пръв поглед изглежда става дума просто за една мярка за защита на потребителите. Отлично. Не поставям това под съмнение. Но ем, изглежда, че както с много от мерките за защита на потребителите в европейското право, ем, си приличава, че има и някои други цели. Именно по-конкретно в четвърта точка се говори и за единна система в Европейския съюз, с която да се улеснява сравнението на продукти в Европейския съюз. И така, с други думи, това вместо да е просто мярка за защита на потребителите, по-скоро представлява мярка за задълбочаване на единия пазар. Господин Вайден Холзер, имате думата. Verordnung zu haben, weil diese Produkte europaweit angeboten werden und es eigentlich eine sehr Относно тези продукти за инвестиции, трябва да помислим за това, кои са правилните и подходящи реакции в време на криза. Разбира се, основните права си имат своята роля, но трябва най-вече да защитаваме малките инвеститори. Текстът а, върви в тази посока и аз се радвам да го видя в този текст на докладчика. Има много, много различни инвестиционни продукти и хората често купуват без точно да разбират какво се крие за тях. Затова бих предложил да се добави, където говорим за основните права, е, за повече информация за тази сложност и комплексност на е, продуктите. И може да добавим някои корекции. Намаляването на изключенията. Това е нещо, което, за което бихме могли да се замислим, защото не е хубаво да има твърде много изключения. Защото ако има такъв голям брой изключения, хората ще се запитат защо. Аз лично също не го разбирам добре. И след това, относно съдържанието на информацията, която се дава. Важно е да посочим кои са целевите групи. Така че продукта трябва да бъде адаптиран към целевата група. Когато говорим за договори, кога може да решим да преразгледаме договора, кога може да се откажем от договора, какви ще са сроковете. Имаше много злоупотреби с а, тази точка а трябва да се избегнат такива, особено при малките инвеститори. Правото на срок за преосмислене, за премислене на договора и оттегляне евентуално също е много важно. От момента, в който човека разполага с но всичката нужна информация, едва тогава той би могъл да вземе правилно решение и съответно ние трябва да му дадем това време. Разбира се, кризата не е само економическа, тя е криза на доверието. То почти изчезна от потребителите. И ако намалим информацията, няма да си върнем доверието на клиентите. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Други желаящи да коментират? комисията или председателството или някоя друга институция, комисията. Искам да направя коментар. Това е дискусия, която може да продължи много дълго, но мисля, че разбираме намерението на докладчика. Съсредоточаването върху това предложение – е да се подобри отчетността и разбираемостта на информацията. Това е свързано както с общия пазар, така и с защитата на потребителите. Знаете всички, има големи проблеми в инвеститорските пазари на дребно. Много проблеми, свързани с това, как обикновените хора не разбират какви продукти им се продават. И разбира се, ако не разбират от какъв е продукта, съответно те не могат да сравнят продуктите. И съответно не могат да разберат и в какъв ангажимент влизат. Бих казал, че преди това предложение направихме едно проучване, което подчертава нуждата от синхронизиран подход при различните продукти и да се използва един една стандартизация на информацията, така че да има ясен, така ясно така да се каже, етикетиране на продуктите. Това смятам, че е ключов принцип. И като цяло смятам, че дискусията тук е нещо много полезно. Благодаря. Okay, thank you. Благодаря. Председателството иска ли също да каже нещо? Не. Няма интерес. Добре. В такъв случай докладчика отново има думата господин Лухан. Благодаря. Have to keep in uh, mind that... И трябва, като работим по този доклад, да вземем предвид равновесието между правата на инвеститори, на, на компаниите, които предлагат тези продукти и едновременно с това и правата на малките инвеститори. Едновременно с това да не забравяме, че основната ни идея е да направим пазара по-динамичен, но най-важното е информацията относно продуктите – защото ще купувате продуктите, ако имате мотивация да ги купувате, ако имате и достатъчно информация. И ние имаме желание да направим пазара по-ефикасен. Но без да забравяме основните права на двете страни, особено правата на гражданите. Това е част от задълженията на Европейския парламент. Така както каза господин Бронкс, има дискусия относно дали да имаме национални компетенции или по-общи, стандартизирани регламенти на европейско ниво. Живеем в една ера на глобализация и има тясна връзка между инвестиционните продукти и нашият пазар, общия пазар. За това е много важно да имаме общи правила. Това беше критичната точка в дискусията ни. Но все още смятаме, че принципа за субсидиарност се прилага. Но трябва ясно да споделяме компетенциите на това ниво. Но смятам, че ще бъде плюс, ако имаме повече компетенции на европейско ниво. Относно намаляването на изключенията. Повдигна се тази важна тема. Много е трудно да се направи равновесие от една страна с упростяването, и да се дава минимална информация, която пък да бъде разбираема. От друга страна пък да имаме пълна информация но за такъв комплексен продукт и, и съответно хората да могат да съпоставят продуктите. Тук мисля, че трябва да продължим дискусията. Не съм. Не съм особен привърженик на изключенията, но Нека да не забравяме, имам, трябва да отговорим на стандартите на Европейския съюз. Особено когато си предвид, че пазарите на отделните държави членки са много различни. И изискванията на пазарите се различават и когато някой иска да влезе на нов пазар, примерно в друга държава членка. Сега минавам на немски. За да можем да имаме една по-централизирана система за обработка на информацията, по-лесна. Да, така казвате вие, това е добра идея. Но не знам дали на този етап потребителя ще има, ще има по-голям достъп до информация, като че ли там нищо не се променя. Когато говорим за потребителите, нещата не са толкова прости защото те искат повече информация. Така че, как да опростим тази сложна информация, която се дава? Аз лично съм за опростяване на информацията. Това е също за вземане в предвид. В настоящия контекст на криза всяко действие ще има преки последици върху пазарите – и трябва да направим всичко възможно, за да насърчим хората да се интересуват от тези продукти. И съм за измененията, които внесохте. Благодаря, господин Лухан. И така, чухме позициите на докладчика, чухме колегите, които искаха да се изкажат. 48 изменения има внесени. Остава само да съобщим кога ще бъде гласуването. 8 април. На 8 април ще гласуваме в нашата комисия. Сега трябва да преминем към гласуване, но гласуването е определено за 10.15. Сега 10.05 е и както знаем, често се случва депутатите да идват точно на време, така че нека да направим 10 минутна почивка и ще подновим работа в 10.15 с електронното гласуване по споразумението с Молдова. 10 минутна почивка. Susie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

the voting list. Thank you. Shall we? In a couple of minutes, we should... След няколко минути трябва да започнем. Не си забравяйте картите. Електронните карти за гласуване. Okay. If I may have your attention. Моля за внимание. Уважаеми колеги, вземете местата си. Господин Лухан, моля ви. Заемете местата си. 10.15 има кворум в залата. Нека да започнем. Точка 5 от дневния ред. Гласуване по проекта на препоръка относно предложение на съвета за сключване на споразумение между ЕС и Република Молдова за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Молдова за улесняване на издаването на визи. Гласуването е по електронен път. Никак не са сложни нещата, само едно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. So, So, I mean, I mean, those those who have entered the room, those who have entered. Колегите, които влязоха току-що в залата, искате ли да добавите своя глас? Още един глас за госпожа Габриел, освен това един глас за и госпожа Ромеро още един глас за. Господин Енчо, 41 гласа за, значи и вие също сте за, така ли? 42 гласа за, 2 гласа против, въздържали се няма. Предложението се приема. Oh, no, so, the is and the... Предложението се приема Гласуването в пленарна зала ще е през април. Преминаваме нататък. Благодаря. Преминаваме към следващата точка. Толкова с гласуването. Now, please. Let's... Моля ви за тишина. Преминаваме нататък. Следващата точка 6. Изменяме регламента относно прекурсорите на наркотични вещества. May I have your cooperation? A little silence in the room. Моля ви за тишина. Проявете малко дух на сътрудничество. Hello. <laughs> so, now, moving to point... Преминаваме към точка 6. Изменение на регламента относно прекурсорите на наркотичните вещества. Докладчик е колегата Ана Хед. 25 изменения са внесени в допълнение към онези, които вече са в проекта на доклада. Днес трябва да ги обсъдим след като чуем докладчика. Естествено, госпожа Хед, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които внесоха изменения. Както вече съм казвала, въпрос е изключително технически по своя характер. По отношение на измененията, трябва да кажа, че общо взето приемам всички изменения – повечето от тях засяга защитата на личните данни. Господин Триантафилидис от ГУЕ предлага заличавания на текста по отношение на Европейската база данни. Аз не приемам тези изменения. Мисля, че е важно да има правна рамка за това как ще се използва Европейската база данни. Тази база ще се превърне в важна част за справяне с използването на химикали като прекурсори и ето защо трябва да има сътрудничество. Най-важното е да се защити индивида срещу дрогата. Трябва обаче да се справим и с организираната престъпност, която е свързана с търговията на наркотици. Важно е да се установи точното равновесие между справянето с проблема и защитата на личните данни. Важен въпрос е следния. Кой ще има достъп до базата данни? Има едно изменение номер 38, което е в синхрон с действащата директива за защита на данните, за да може правоприлагащите органи да откриват престъпленията и да се справят с тях, смятам, че държавите членки трябва да имат възможност да приемат законодателство, според което да дават достъп на съответните органи до базата данни. Става въпрос за правоприлагащите органи. Трябва да има адекватни мерки за защита на данните. Остават още няколко аспекта, които трябва да се обсъдят. Например, колко ще се съхранява информацията? Две или три години? Предлагам да проведем заседание на докладчиците в Сянка и да решим този въпрос там. Едно заседание ще е достатъчно. Вече сме постигнали голям напредък. Ще ви дам информация за евентуалните компромисни изменения, които ще се предложат по-нататък в хода на работата. Благодаря. Okay, thank you, Mrs. Head. Благодаря, госпожо Хед. Някой иска ли да каже нещо от докладчиците в сянка? Разбирам, че господин Фос иска да каже нещо. Заповядайте. Благодаря. Аз замествам господин Пиркер. Той не можа да дойде днес. Искаше обаче да каже някои неща. 46 изменения са внесени. Има изменения и на докладчика. Много от тях са свързани с защитата на данните. Е, НП смята, че 8-те изменения на господин Трианта Филидис не са приемливи. Защото те заличават предложенията във връзка с Европейската база данни. Тъй като става въпрос за изменения на системата на защита на данните, ние смятаме, че е важно текста да е такъв, че да може да се прилага на практика достатъчно лесно. Положителен е факта, че в изменение 38 се допуска известна гъвкавост. В изменение 39 господин Пиркер засяга същия въпрос. Използването на информация за справяне с проблема, с прекурсорите. Много е важно изпълнението да става лесно. Изменение 40 на господин Пирке е с такава насоченост. Ние приветстваме правото на информация, което е упоменато от докладчика в изменение 14. Трябва обаче да има и възможност за изключения. в случай, че се пречи на разследването от страна на съответните органи. Или то няма как да бъде осъществено. Още един аспект, който присъства още в първоначалното предложение на комисията – регистрацията и разширяването на регистрацията като възможност. Мисля, че тук имаме възможност за компромиси. Благодаря ви за думата. Благодаря, господин Фос. Госпожа Инетфелд. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, тъй като не съм имала възможност да прочета всички изменения. Радвам се, че докладчика по принцип има положително отношение. В доклада се говори основно за защита на данните и ето защо аз мисля, че трябва да чуем и мнението на ЕНОСТ и на работна група 29. Два коментара с общ характер – още не съм съвсем убедена, че създаването на нови бази данни за всеки конкретен риск или за всичко лошо, което съществува в обществото, ще превърне света в по-добро място за живот. Нека да оставим този дебат за друго време. От друга страна, интересно е, че комисията използва аргумента за общественото здраве, за да оправдае намеса от страна на Съюза. Аз като холандка, израсла с холандската политика, приветствам нещо подобно, само че в други случаи комисията казва, ама ние нямаме никаква компетенция в областта на общественото здравеопазване. Така че тук има известна доза опортунизъм. Така или иначе ще работя за измененията. Господин Бронс. Um, I'm in favor of the substantive content. Аз съм за а, тези изменения, но а, нека да видим ако Европейския съюз не съществуваше, нещо, което аз предпочитам все пак, както знаете, трябваше да има международни споразумения, така или иначе. И госпожа Хед казва, че може да приеме измененията. Мисля, че ако стане така, трябва да имаме правилно съответствие, правилно равновесие между защита на личните данни, едновременно с това прилагането на закон. Това е. Thank you. Now the commission. Благодаря. Сега комисията. Искате ли да коментирате? Господин Берен. Благодаря. Подкрепям доклада на госпожа Хед и а, като цяло измененията имат за цел да подсилят правилата и комисията също се е ангажирала да се спазват тези правила коректно, така че ние подкрепяме тези изменения и очакваме с нетърпение да работим съвместно с докладчика и докладчика в сянка. Също благодаря на коментарите, за коментарите на госпожа Хед и на господин Фостер, най-вече за унищожаването на базите данни и за в комен... казано, в отговор на казаното от госпожа Интвелд. Вече има подобни задължения по настоящият регламент и той засяга, те засягат най-вече изпращането на имейли или същите на хартияни носители. Става въпрос най-вече за данните, когато се прави сезиране или пък спира на някаква пратка. И мисля, че тук вече работим с тези задължения и те са ефикасни. И ще бъде важно също да се провери законността на потребителите, т.е. да се върнат на мястото си дейности, които са свързани с мейли и с писма. Има едно изменение господин Пирка, 39-то, където се предлага информацията, която се събира, да бъде използвана само за борба с незаконната търговия и продажба на прекурсори точно това имаме намерение да направим, но една малка забележка само. По конвенцията на ООН имаме задължение да предаваме информацията за сезиране и спиране на пратките на международните организации за граничен контрол и Frontex. Така че а, трябва да предадем тези данни и на ОНЕ, но разбира се няма да има при това предаване данните никакви лични данни, а просто ще се спомене какво количество прекурсори, прекурсори е било задържано. Няма да има лични данни. Това е което исках да кажа. Благодаря, господин председател. Други коментари? Не виждам други желаящи. В такъв случай отново имате думата, госпожо Хер. Так, благодаря, господин председател. Благодаря на всички за положителните коментари. Обръщам се към НП. Аз също не приемам предложенията на ГУЕ за заличаването на текстовете, свързани с базите данни. Не мога да приема тези изменения, така че ще се договорим. Подкрепам и казаното от колегата Интвелт въпроса за общественото здраве и базите данни. Е, този въпрос може да обсъдим и по друго време. И както вече казах, очаквам с нетърпение докладчиците в сянка да дойдат на едно заседание, последно заседание по този въпрос по това досие и да намерим общи позиции и компромисни текстове. Благодаря за думата. Thank you for the comments. There is no... Благодаря за коментарите. Няма каква повече да се каже. Е, гласуването в нашата комисия ще бъде на 24 или 25 април, т.е. на следващото ни заседание през април. С това приключваме с тази тема. Трябва да преминем към заседанието на координаторите. То е при закрити врата. А след това продължаваме работата си в 3 часа. Благодаря. I see that not, not, not, not all coordinators are here. So, again, 15 minutes of recess so that the coordinators which are not in the room